чест да бъде негов домакин. След оставката на господин Албрехт, е, парламентът обявява за вакантно неговото място и информира съответните органи.